Kollegen, ich glaube, wir sollten jetzt beginnen. Добър ден, уважаеми колеги. Нека да започнем. Разбрах, че има известен проблем с придвижването до залата днес, затова някои колеги ще дойдат малко по-късно. Затова сега не сме в пълен състав. Планирахме да започнем с доклада Инес но от вчера ни остана малко работа. Раймер Бьоге направи своето представяне. на възможните насоки за междуинституционалното споразумение. и МФФ. Не всички можаха да се изкажат, тъй като нямаше време, имаше само един човек, който искаше да вземе думата. Май искам да кажа, че така или иначе в 9.30 ще трябва да приключим дебата, независимо дали имаме други желаящи да се изкажат или не. Ще трябва да продължим малко по-късно, защото ще се връщаме към тази тема много пъти, така или иначе. 10 минути. Muchas gracias, Юта. Eh, intentaré ser muy... Благодаря ти много, Юта. Ще се опитам да съм кратка. Действително, исках да реагирам на казаното вчера. Жалко всъщност, че вчера не разполагахме с достатъчно време, за да довършим разговорите си. Мисля, че е, е много важен момента. Искам да благодаря на господин Бълге за предложението, което направи на всички групи вчера, предложение за сътрудничество, но според мен остана нещо неясно и не напълно изяснено. Не разбрах какъв ще бъде начинът ни на работа след е, устния въпрос. Господин Ламасур ни каза вчера, че целта, която искаме да постигнем, и всъщност ние сме съгласни с него, е, е политически преговор с съвета не с посланиците, защото това са технически преговори, а истински политически преговори. Ако действително това е целта ни, ако като комисия по бюджета, ако като парламент точно това искаме, защото в крайна сметка дебата се върти около това как да се финансират тези нови приоритети, тези нови потребности, ще трябва да процедираме а, с а, цифри и трябва да сме много по-конкретни, защото да определим някакви а, преговори, като например 100 милиона за гъвкавост и да оценим от количества на гледна точка новите потребности, например на, в размер от 2 милиарда, не става въпрос за едно и също. Естествено, аз не искам някаква оценка до евро а, точност, но все пак да знаем в какъв порядък се намираме и бих искала да разбера каква ще бъде стратегията ни от тук нататък. Доколкото схванах вчера, като изслушах господин Бълге, той желая да стигнем до края, като използваме всички инструменти, с които разполагаме и евентуално да не приемам Мем, следващите финансови перспективи. Всъщност не следващите, а тези, които сега трябва да превърнем в а, правни разпоредби, защото това е едно от а, средствата, с които разполага парламента, едно от оръжията, с които разполагаме. Можем да кажем да или не. Мисля, че това е оръжието, с което разполагаме, но дали сме готови да стигнем до края. Така е, иначе, целта трябва да ни е ясна. И каквото да е отношението на съвета ни на комисията, мисля, че ние бихме могли да вървим напред и да се запитаме как ще се опитаме да постигнем тази наша цел. Не знам дали други групи или други депутати ще са съгласни с мен, но поне на мен ми се иска да получа някаква по-ясна насока. Аз не схващам как точно ще процедираме нататък. Yeah. Благодаря. Други коментари? Раймер, искаш ли да отговориш? Можем да стигнем спор... до споразумение много бързо по този въпрос. Е, този въпрос, е, свързан с преговорите, не е обвързан толкова с тристранния диалог. Тристранният диалог представляваше в миналото е, едно събиране на министри на различно ниво. В е, момента обсъждаме формата, който искаме да използваме за срещите от помирителен характер. Трябва да обсъдим е, на какво ниво трябва да са преговорите там. Нашата председателка справо заяви, че ще имаме нужда от различна структура за водене на преговори по е, персонала на съвета до сега, така че ще има трудни политически преговори. Но Освен това искам да повторя онова, което казах вчера и по отношение на дебата по устния въпрос. Ако нищо от това не ни е, влезе в полза, ще имаме член на 234 от Лисабонския договор, който ще даде възможност за ускоряване на цялата процедура. Председателя на Европейската комисия и председателя на съвета на Европейския съюз и председателя на Европейския парламент е, ще могат да провеждат редовни консултации. да се надяваме, че те ще бъдат придружавани и от експерти в областта на бюджета и финансите и те ще могат да взимат решения по отношение на бюджета според съответната разпоредба в договора. Това ще трябва да бъде уточнено естествено допълнително в подробности, но ще има едно допълнително политическо измерение на най-високо ниво, за да се уточни изрично, че парламента ще участва и това ще има естествено положително влияние върху нашата работа. По отношение на конкретните цифри, това е трудността. Комисията казва, че не може да предложи е, е, преразглеждане, докато няма конкретни надежни цифри. А ние имаме нужда от списък с въпроси, с положителни и отрицателни елементи в него, какво приемаме, какво не приемаме, какво ще кажем за Галилео, например, и така нататък. Всякакъв вид въпроси, свързани с 2012 и 2013. Не можем просто да говорим за лимити на финансирането, трябва да имаме насоки, цифри. Знам, че хората вече планират нещо подобно, има подобни цифри на техните бюра и трябва ние да ги видим. Не можем години след години постоянно да спорим за бюджета. Е, сигурен съм, че съвета ще успее да стигне най-накрая до някакво разумно решение, защото иначе ще продължаваме с тези три годишни периоди, в които имаме постоянно битки и борби. Трябва да видим с какви инструменти за финансиране разполагаме и какви инструменти могат да бъдат приложени в, послед... в следващите години. Ако остане въпрос с 003, който не може да бъде разрешен, ще трябва да опитаме да намерим е, някакъв изход. Още от самото начало трябва да е ясно, че по отношение на преговорите не сме готови да се връщаме назад. Трябва да създадем някаква альтернатива, независимо дали става въпрос за определени маржове или за някакъв вид политическо споразумение, но не може да оставим една държава членка да спира развитието на целия Европейски съюз чрез едно средносрочно преразглеждане на бюджетната политика. Така че трябва да покажем тази наша позиция, да дадем нашите альтернативи, след като видим предложенията и след всичко това в пленарна сесия е, ще гласуваме в началото на септември. Тук ще обсъждаме проблема през юли. По отношение на альтернативите на финансовото планиране, ако няма някакви предложения от съвета и комисията, в пленарна зала ще кажа, че отхвърляме съществуващите предложения и ще кажем на комисията и на съвета, че имаме нужда от нови предложения. За да стане всичко това, обаче всички политически групи трябва да са обединени, за да може пакета да остане в своята цялост, а да не започнем по една плоскост, в която комисията и съвета ще ни дават кратки отговори на нашите въпроси и така няма да стигнем до никъде. Благодаря. Благодаря. Това беше важна, важен принос към дискусията, както Раймер Бърга ни припомня, добре всички политически групи да са обединени по този въпрос и целият Европейски парламент да звучи обединен. Той също така описа този сценарий на, сценария на разумните преговори. И е, за това да поискаме съветът да работи по силата на здравия разум. Той е член на парламента от отдавна и много добре знае колко трудно става това. За това трябва да настояваме комисията да не се връща назад в миналото, що се отнася до правата на Европейския парламент. И може би, ако, както господин Ламасур каза вчера, разглеждаме е, и разговаряме с, с държавните ръководители и правителствените ръководители, тогава можем да получим е, някакъв шанс за напредък, ако говорим обаче само с представителите от мисиите, едва ли. Сега преминаваме към следващата точка. Ще говорим за инструментите, с които можем да насърчим съвета да не ни пропуска да се отнася към нас както трябва, не като в миналото. Гибор Гресле, да, нека да намеря точния текст. И така, комисията изготви много амбициозен проект, в който бяха предложени изменения на около половината от членовете, затова се говори е, за обновена версия. Е, тази нова версия е много амбициозна. Е, говорим за финансовия регламент и искам да поздравя с комисията по повод на добре свършената работа. Надявам се, че ще работим възможно най-бързо и активно, за да може през есента докладът да е готов. Ще имаме възможност да работим по доклад с Комисията по бюджетен контрол и член 51. По член 51. Има обаче и проблеми, е, които знам от доста време. И е, добре, че генералният директор е тук. Самия факт, че тук говорим за едно актуализиране, води до правни проблеми. Е, има междуинституционално споразумение от 2001 година, според което парламентът смята, когато има актуализиране, да работи само по онези членове, които се изменят от комисията. Но в тази ситуация може да се наложи да пикнем и някои други членове. А ако нямаме право на това, тогава амбициозните цели няма как да се постигнат. И така първият ми въпрос към комисията е какво според тях се покрива от тази нова версия и ако, възна... ако трябва да работим само по членовете, които се изменят от комисията, тогава първия проект за текст трябва да се запази до края, за да можем да разгледаме всички членове в този текст. И така, това е първият ми въпрос. С господин Риварини ще се съберем в работна група. Той е докладчика в Комисията по бюджетен контрол. Ще поканим всички докладчици в сянка, всички, които се интересуват от темата и искат да работят по нея. Ще говорим за националните декларации, ще говорим за допустимото ниво на риск. Ще има и други документи. Така че е, плановете са ни много амбициозни и е добре, че имаме добър първоначален проект. Провели сме изслушване, доста работа свършихме предварително. Благодаря на секретарията. Събитието протече много добре. Групата на социалистите и либерали и групата на либералите поканиха много оратори и, и е, участваха активно. Имаше представители и на гражданското общество, а самата се занимах и с някои научни изследвания. И целта на всичко това е да се постигне простяване. Въпросът е, е обаче, че е, цялата процедура е доста сложна. Трябва да видим какво да правим с различните инструменти. Като цяло обаче съм оптимист, мисля, че ще получим един добър текст и мисля, че именно сега е времето за този тип дискусии. Вторият ми въпрос към комисията е следният. Дали нашата мечта за опростяване може да бъде реалност? До каква степен тази реформа на финансовия регламент за бъдещите многогодишни програми от 2014 година насам може е, да, разчита на опростяване? Ако бюджетната процедура обаче не взема предвид финансовия регламент, тогава ще имаме все повече разлики в правилата. И така, това са въпросите ми. Първо преразглеждането и второ какво прави комисията. Благодаря. Някой друг не иска думата. Така че давам думата на генералния директор. Чухте въпросите на госпожа Гресле. Първо ни трябва дефиниция от страна на комисията за това как разглеждате този въпрос за преразглеждането и второ дали ще има възможност за опростяване или ще има дублиране? Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на двата въпроса на госпожа Гресле. Тук пред мен е документа. Това е френската версия и се казва предложение за съвета и на парламента за финансов регламент, приложим за общия бюджет. Вярно е, че тук се засягат доста специфични разпоредби от регламента, от настоящия регламент, с цел именно упростяването и увеличаването на отговорността, както наричаме на английски accountability, и също така да благоприятстваме по-добри финансови измерения и а, обобщаване на ресурси и така нататък. Не виждам проблем непременно. Ако парламента счита, че е необходимо да е, се въведат промени и другаде комисията би разгледала тези предложения и ще видим дали в крайна сметка трябва да се въведат или не. Дали трябва някакво приспособяване към е, текущата работа. Така или иначе ще се повдигне този въпрос, дали комисията е готова да промени предложението си, разбира се, в рамките на процедурата и като спазим етапите на процедурата която е доста сложна, разбира се, кога става въпрос за съвместно взимане на решения. А сега, що се отнася до мечтата за упростяване, мечтата на госпожа Гресли, това е споделена мечта. Трябва да кажа, че Ерик Паради, който е отляво, а и аз самия, сме си поставили тази цел за упростяване, именно за да превърнем този регламент в това, което на английски наричаме user-friendly, нещо, което да е по-благоприятно за да ги нарека клиентите всъщност. Става въпрос за потребителя на този регламент и този потребител е в сърцевината на нашия подход. Надявам се, че все пак а, има някакъв прогрес в текста. Разбира се, никой не е идеален и съвършен, но се надяваме, че нашето предложение представлява наистина напредък. Сега, по се повдига въпроса за връзката между това, което ще направим във връзка с този регламент и е, регламентите по отрасли. Ние също сме сериозно обезпокоени е, от този въпрос и нашата цел нашата цел, включително е, комисар Левандовски и екипа, който работи с него, е да има логическа връзка между това, което ще направим в рамките на финансовия регламент, общия финансов регламент и в рамките на секторните или отрасловите финансови регламенти, защото иначе какъв е смисъла да работим? Естествено, тук няма да откривам кой знае какви вътрешни тайни, но това е цел, която е ясно идентифицирана от комисар Левандовски в рамките на приемането на неговите предложения от колегията в комисията. Затова искам да използвам думата успокоявам. Искам да успокоя госпожа Левандовски, госпожа Гресли, в смисъл, че ние всички и цялата колеги от комисари са мобилизирани по този въпрос. Промяната в общия финансов регламент ще бъде съгласувана с всички промени и в секторните финансови регламенти. Това е което исках да кажа в отговор на въпросите на госпожа Гресли. Благодаря, госпожо председател. So, dann habe ich jetzt zwei, drei, nein, zwei Wortmeldungen. Jens Geier. Имам две, двама души, които искат да се изкажат. Нека да започнем с първия колега. Благодаря, госпожо председател. Трябва да решим един проблем. Всъщност има три предложения на комисията за изменение на финансовия регламент. Пакета за Лисабон, изменение на регламента и необходимите адаптации във връзка с службата за външна дейност. Въпросът ми е следния. Необходимо ли е да имаме три различни предложения? Това е проблематично. Трябва всъщност да променяме един и същи параграф три пъти. И още по-конкретен въпрос, свързан с трите пакета, чиято връзка още не съм разгледал. Дали комисията предвижда друга възможност за действие, например, е, една единствена промяна защото е необходимо също така да започне възможно най-бързо дейността на службата за външна дейност. Не мислите ли, че трябва да се възползваме, за да може едновременно да въведем промените в останалите регламенти? И второто изказване. И, аз Е, мисля, че това е много важен въпрос. Трябва да го обмислим много внимателно. От една страна може да е добре да запазим трите части на пакета заедно. От друга страна, може би е добре да обсъдим какви са потребностите от гледна точка на службата за външни дейности. Мисля, че би било добре, ако можем да включим тази част от финансовия рекламент към пакета за тази служба. Е, същото се отнася и за нещата, свързани с Лисабон. Може би те трябва да са част от Лисабонския пакет. Мисля, че това е важно, защото не е добре да забавиме важни елементи от нашата политика само и само а, е, за да запазим финансовия регламент на едно. Хелга. Благодаря. Искам и аз да кажа нещо по общия дебат за финансовия регламент. Е, последния път, когато обсъждахме този въпрос, е, говорих по тази тема. Искам да има възможност за опростяване на определени правила. Не ви карам да харчите средства по безотговорен начин, не ви окоръжавам да се занимавате с измами, корупция и така нататък. Но ако погледнете онова, което се случи след комисията Сантер, ще видите, че се опитваме да облегчим нещата за малките проекти, защото най-вече по отношение на културата имаме хора с много добри идеи, обаче те бягат от Европейския съюз, защото не могат да се справят с цялата сложна бюрокрация. Така че искам да се обърна към комисията и към госпожа Гресле да вземат и това предвид. Тази тема е изключително важна, но упростяването на финансовия регламент не е по-малко важно и е, гражданите трябва да получат по-голямо облегчение. Няма други желащи да се изкажат. Може да дадем думата на представители на комисията, за да отговори на зададените въпроси. Освен това, искам да се върна и на първоначалния въпрос, зададен от госпожа Гресле, защото когато комисията отговори, аз не можах да разбера как точно стоят нещата. Не е лесно комисията да отчита измененията, които ние предлагаме. Знам е, това. Има изменения, които се приемат е, в последствие. Моля ви да слушате мен, а не е, вашите подчинения в момента, ако може. Казвах, че имаме нужда от правна оценка. Можем ли ние в Европейския парламент да променяме членове, които комисията не променя като част от тази преработка? Ще можем ли ние самите да променяме разпоредбите или правните служби на комисията последствие ще дойдат и ще ни кажат това не е планирано и вие не може да го правите, то е забранено. Това е първоначалният ни въпрос. Искам да чуя ясен отговор. Искам да чуя и отговор на въпроса какво ще стане с тези три части на финансовия регламент, които ще бъдат променени. Да, госпожо председател, що се отнася до първата точка? Не мога да се ангажирам на този етап. Казах го, може би, по доста невинен начин, но в крайна сметка всичко ще зависи от е, бъдещето на самата процедура за съвместно взимане на решение всичко ще зависи от това как ще се развият нещата и как комисията ще бъде въведена в процедурата. Ако се окаже, че няма връщане към комисията, тогава комисията действително няма да може да направи нищо. Ако процедурата е по-различно и отиде малко по-далеч, тогава комисията може би ще може да разгледа предложения на парламента. Сега, относно трите различни предложения. Мисля, че господин Фарм доста добре обобщи ситуацията. Имаме различни срокове, има различни степени на спешност. Казали сме го няколко пъти. От съществено значение е да разполагаме с съответните промени финансови регламент, за да може Европейската служба за външна дейност да влезе в действие. Ако няма такава промяна, просто няма да има служба за външна дейност. Защото няма никакви бюджетни разпоредби, по които тази служба да почне да работи. Нещата са съвсем прости. За това ние настояваме и продължаваме да настояваме финансовите регламенти, които са необходими за въвеждането в действие на тази служба, да се приемат изключително бързо. Така че да сме в състояние да разгледаме проекто бюджета за тази служба и да приемем този проект бюджет. И за да може всичко това да заработи от тази есен. Дали ще бъде 1 октомври или 1 ноември, не зная. Но това, което зная, е, че всички тези разпоредби са необходими за заработването на тази Европейска служба за външна дейност. Сега, що се отнася до частта за технически приспособление на Лисабонския пакет, общо взето се намираме в същата проблематика, а именно необходимостта да се позволи на абсолютно всички е, действащи лица да се възползват от е, напредъка, извървян вследствие на влизането в сила на Лисабонския договор. Ако няма такива разпоредби за адаптация, за да се отчетат последиците от Лисабонския договор. Просто тази, е, е, договора не влиза до край в е, действие и мисля, че не е в интерес на Европейския парламент. Европейския парламент иска тези разпоредби да влязат в сила възможно най-бързо. Иначе продължаваме да работим по старите разпоредби от договорите, от е, междуинституционалните спогодби и всичко това, разбира се, може да предизвика някакви проблеми в ежедневното управление на бюджета. Всички знаем, че разискванията, свързани с предложението на комисията във връзка с измененията, предложени в голямото ни предложение за измяна, ако мога така да се изразя, могат да отнемат време. Вероятно става въпрос за порядък от две години. Не можем да си позволим да чакаме две години за влизането в сила на разпоредбите за функционирането на службата за външна дейност. Освен това, ми се струва, че не е в интерес на институциите да чакат също така две години, за да се въведат в действие техническите разпоредби в последствие на влизането в сила на Лисабонския договор. Ето за това комисията избра този подход. Естествено, от чисто интелектуална гледна точка не предизвиква това решение кой знае какъв ентусиазъм, но поне има заслугата да е, е ефективен, ефикасен, прагматичен и е, позволява на институциите да работят бързо и ефикасно също. Благодаря. Ja, vielen Dank. Ähm, äh, ich werde gerade nochmal daran erinnert und ich... Благодаря. Току-що ми напомниха нещо, което искам да сведа и на вашето внимание. Става въпрос за една декларация за това, че искаме да положим всички усилия и да приложим всички разпоредби на Лисабонския договор максимално бързо. Европейската служба за външна дейност и всички други разпоредби на Лисабонския договор трябва да се приложат максимално бързо. Ингеборг искаше думата и Салвадор ли? Не, не. Добре. Значи имате думата и след това приключваме. Да, информацията беше полезна. В момента всичко, което мога да кажа тогава е, че първата преработка ще се превърне в нещо като заложник, защото когато става въпрос за опростяването, ние искаме то да се случи. Това е нещото, което искаме да направим в парламента. Иначе няма да подходим интелигентно. Не, че искам да блокирам нещата в никакъв случай. Искам и аз да се взимат бързи решения. Но комисията казва, че не можем да вървим срещу собствените си интереси. Позицията, която комисията е избрала, означава, че ние ще трябва да си държим на нашата позиция. Сигурна съм, че първото преразглеждане ще е свързано с Европейската служба за външна дейност. Тази преработка естествено зависи от цялостната конструкция. Трябва да видим каква е цялостната картина. Не можем да говорим за подробности сега. Направихме все пак някакъв малък напредък. Предполагам, че ще можем да продължим работата. Господин Гайер зададе обаче един много важен въпрос. Член първи се променя вече три пъти. Всеки път, когато има преработка, се променя и член първи. Не е ли добре член първи да се промени само веднъж и да включим там всичко, на което му е мястото в този член. И толкова. Институциите, които се занимават с промяната на Лисабонския договор, трябва да дадат своя принос. Няма нужда да променяме член първи още веднъж за пореден път. Това не е необходимо. Нека да спрем веднъж за винаги с тази практика. Всички институции трябва да се споменат, плюс Европейската служба за външна дейност. Значи всички институции и Европейската служба трябва да бъдат споменати в член 1 и толкова. Важно е да се поясни какво означава преработка. Когато става въпрос за Лисабонския договор, процедурата е ясна. По време на помирителната процедура се споразумяхме за някои неща, те ще се прилагат. По отношение на правените основания, въпроса обаче как да стигнем до упростяване. И за това проекта от Лисабон е толкова важен. По отношение на процедурата по преработка, нещата са малко неясни. Ако комисията разполага с други опции пред себе си, то добре. Но ако не ги споменавате, то се опасявам, че парламента ще трябва да действа, защото искаме някои неща да се впишат. Госпожо Тодлер, в последната преработка гарантирахме, че ще се впише уведомляване на бенефициентите, но това не е достатъчно. Все още имаме проблем, с който малките риби в морето не могат да се справят, а именно огромния брой правила – Когато казахме, че ще има упростяване на доброволна основа, хората не се възползваха. Ние положихме много усилия. Когато става въпрос за научно-развойната дейност, основните проблеми са свързани с лихвите по отношение на данъците за предварителното финансиране. менеджерите трябва да определят какви са лихвите. Рамковата програма за научната дейност не предвиждаше упростяване и това е основната трудност. Определянето на лихвите, когато става въпрос за предварителното финансиране. Това не е достатъчно. Повечето от проблемите са от такъв характер и ако комисията не може да внесе яснота в рамките на самите си служби, това ще създаде огромни проблеми. Затова искам да приканя генералния директор да поподобри нещата малко. Проекта е добър, но трябва да има допълнителни е, подобрения. Благодаря. Така, приключваме по тази точка за момента. Нека да преминем към точка 19. Това е информационна бележка относно Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации. Това е информационна бележка от тази агенция. Какво иска тя от нас? Да й дадем зелена светлина да подпише едно споразумение за един строителен договор. Моника Холмайер има думата. Е, e Благодаря, колеги. Малко информация за проекта е, за строителство на сграда на Изпълнителната агенция по конкуренция и иновации. Всички документи са на разположение, има изключително много документация и изглежда, че трябва непрекъснато да ги преследвам, за да ми кажат действителните разходи, всичките подробности. Трябва човек да е много настоятелен в такива ситуации, но в крайна сметка събрах цялата информация. Агенцията е създадена през 2003 година. От 2006 година агенцията наема помещенията си в една сграда. През 2008 започва да наема помещение и в друга сграда. Сградите са отделни една от друга. При втората сграда найемът е бил над 400 000 евро годишно, общо около 800 000 се е плащало за найем годишно за двете сгради, но това е преходна ситуация, защото една от сградите се очакваше да бъде разрушена. И така, изпратени са Три обяви за търг, 26 кандидатури са подадени, две са попълни, е, изпълнили всички изисквания и а, е, от тях бе избрана една е, от кандидатурите. Става дума за сграда на Плас Лорожия 16 699 6499 квадрата просторен паркинг. Става дума за плащане на права от милион и 600 хиляди евро и намаляване на заема за 6 месеца. Разходите за оборудването на сградата и това е нещо, което искам да помоля комисията да преразгледа. Тук става дума за изграждането на вътрешни стени, врати и прочие. Това са основни неща, не просто някакво друго оборудване. Става дума за довършителните работи. И на практика всичко това ще бъде по-скъпо и ще се отрази на найма. Сградата е добре разположена. Но ми се... А, не в европейския квартал, но е добре свързан с него, на 3 км от Берлемон. Може да се разчита и на синергии. Кафенето. Служителите по охраната. А, и информационните и комуникационни технологии вече са там, защото съседната сграда се използват вече. Говорим за договор от 15 години. Това е добре. Предполага се, че агенцията в такъв случай ще съществува следващите 15 години. Това трябва да се погледне по-внимателно. Но според мен това е агенция, която ще ни трябва в дългосрочен план. Така че разходите са а, доста разумни. Взети са проби за азбест и там, където той е намерен и където това е необходимо, е, той е бил заменен с други материали, така че в сградата вече няма азбест. Взема се предвид увеличението на персонала и увеличението на необходимото пространство. Зададох въпрос за 2010-2011 е, година. Попитах защо а, е, са били наемани сградите, не, не получих отговор. Тук става въпрос за по-дългосрочни трудности. Когато се взема пространство под найем, се взема предвид и това дали ще се увеличава броя на служителите. Що се отнася до правата на използване, тук ще бъде плащан не само заем, а найем, но и разходите за поддръжката. Е, бавно и постепенно получихме тази информация. Тук говорим за 1 милион 494 хиляди. Е, е, това са допълнителните разходи. Трябва да получим съгласие за това. Става дума за довършителните работи, но все още не ми е съвсем ясно какво се очаква. Това не е много обичайна ситуация. Изглежда, че няма и обявен търг. В крайна сметка тук говорим за общо 2 милиона и половина, така че е добре да обсъдим тези въпроси. Що се отнася до докладчите в сянка и те са съгласни. Благодаря, Моника. Трябва да е, уточним малко повече неща Казахме и на администрацията, че трябва да се вземе предвид и планирането за напред, когато става дума за сгради. Има конкретни насоки, които трябва да се спазват, когато се търсят сгради. Кал Хаген, Хагелунд. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика тя действително добре си е свършила работата. А, опитала, да, опитала се да установи действителните разходи за този проект. Като цяло мисля, че идеята е добра. Мисля, че предложението е изгодно. Агенцията ще получи подходящо работно място. Но трябва да се вземе предвид, че разходите за ремонт ще бъдат платени от агенцията а, и те ще се разпределят върху следващите 15 години, но формалният мандат на агенцията е, е само до 2015 година. Така че тук имаме разлика. Предполага се, че агенцията ще продължи и да действа, но няма гаранции. Не знам какво се прави обичайно в такива случаи. Аз не знам други такива случаи, но въпросът е, можем ли е, да се съгласим на един проект за реновиране, който ще продължава и след формалния мандат на агенцията. Това е моят въпрос. Иначе мисля, че решението е, е правилно. Благодаря. Да, действително това трябва да се запише в насоките. Особено, що става дума е, за изпълнителните агенции, защото те не са постоянни институции. Моника. Всъщност това е договор, който може да бъде прекратен след 5 години. Но в такъв случай е, се увеличава разход, увеличават разходите за найем. И найемът тогава би бил много по-висок, отколкото е, препоръчителните стоености за заеми, отколкото референтните стоености. Доста сложно е е, получава се един порочен кръг. Е, за да се спазят някои изисквания, трябва да се пренебрегнат други обратното. Разгледахме сградите одобрени и отхвърлени от комисията и трябва да ви кажа, че сред, сред, сред онези сгради, които не са били одобрени от комисията, има сгради, които са много по-големи и които не са били представени втори път заради отпуснатия бюджет. Малко неясно е, защото други са надхвърлили бюджета, но въпреки това са били представени. Председателката, да, мисля, че това е защото тук говорим за изпълнителна агенция, а не за служба на комисията. И в разпоредбите за изпълнителните агенции се казва, че те трябва да, да адаптират своите планове с нас и да се към нас и да се обръщат към нас, когато изпират сгради. И така, насоките винаги са нещо добро, както казах. Не може да очакваме да се работи по еднакъв начин за всички, но все пак е добре да има насоки. Просто това облегчава нещата. И така, на този етап трябва да помислим дали или не сме съгласни с предложението на докладчика и дали сме съгласни да не изготвяме доклад по темата, а просто да вземем предвид исканото от агенцията. Има ли някой против предложението на докладчика? Не. Добре, в такъв случай и доклад няма да пишем. Това решава въпроса с тази точка от дневния ред. Преминаваме към трансферите и от там нататък ще гласуваме. Роберто Гуартиери ще бъде тук в 10.45, за да ни съобщи какви са постигнатите вчера резултати. И така, по този текст ще се гласува, а след това преминаваме към Европейската служба за външни дейности. Превод 16, моля. Е, In the Kubu news there are mentioned all... Благодаря, госпожа председател. В Кобе Нюс се споменават пет такива трансфера. Моето е, предложение е, че е време да се вземе решение по 16 и 17. Предлагам да оставим останалите три е, за следващата среща. Тези предложения пристигнаха през последните няколко дни. Нямахме време да вземем решение по подробностите и нямаше как да установя контакт с останалите политически групи. Що се отнася до, до 16, а също така и до 17, за да ускорим нещата, моето предложение е да приемем и двете предложения за прехвърляне на средства. Може би някои колеги ще повдигнат някои въпроси, но мисля, че като цяло отговорите е, можем да се надяваме, че ще бъдат положителни и можем да сме положително. Има ли въпроси по 16? Инга. Искаш ли? 67 Seiten Und, ähm, da hat... Благодаря. Въпросът е леко проблемен. Първия документ има 267 страници, така че много трудно да имаме прозрачност. Когато се опитаме, ще постигнем целите, естествено. За 2005 до 2008 по отношение на консултациите и проучвания бяха изплатени 608 милиона евро. Това е сериозна цифра. А по отношение на обработката на електронни данни, тя е на първо място с 158 милиона. Не, че съм против, ама ако погледнете документите отблизо, ще видите, че са е, купувани принтери в графа външна консултация. Знам, че странно да се повдига въпроса, когато говорим за малки суми, но в отдела по комуникации се вижда, че са купувани столове на Икеа. Сумата е малка, обаче защо се купуват такива столове? За да е удобно ли? Има някои компании, които имат много пари. Сако Белгия 220 милиона за същия тип услуги. генерална дирекция ähm, Обработка на данните трябва да се види какво прави, защото трябва да се видят какви са тези суми. Каква е тази дирекция обработка на данните и какви са тези средства, които отиват за консултантски услуги. Нека да чуя отговорите, защото ако не ги получим, пак ще започнем познатата песен. Бюджетен контрол, освобождаване от отговорност. Ще говорим за много сложни и дълги процедури. Така че трябва да получим тези отговори. Карл Хаглунд. По отношение на трансфер 24, който е свързан с Балтийско море, разбирам спонтанния подход на Ласло, тъй като този документ дойде доста късно. Искам обаче да ви кажа, че този въпрос беше повдигнат от мен в началото и този трансфер е, всъщност отговаря до голяма степен на това, което сме обсъждали с комисията и се радвам, че комисията действаше според политическата воля на нашата комисия и нашия парламент. Смятам, че трансфер е изключително приемлив, така че аз лично смятам да гласуваме и по този трансфер. Днес, естествено, докладчика ще вземе своето решение, аз ще го уважа, но мисля, че трансфера си е безпроблемен. Fragen, Antworten. Тогава ще позволим на комисията да отговори на въпроса и след това докладчика ще може да ни посъветва. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че на този етап не разполагам с отговор на въпроса на госпожа Гресли за този въпрос за принтерите. Но, разбира се, ще погледнем това по-отблизо и съм напълно готов да предам информацията възможно най-бързо. Мисля, че няма да е сложно. Обеден съм, че има напълно приемливи причини за този разход. За нас е важно да се премахне частично резервата по този ред 26. Е, Защото мисля, че сме, сме дали необходимото обяснение, което се искаше от нас и което ни се наложи. Мисля, че сега вече се разполага с всички данни. От наша страна тази липса на кредити започва да представлява сериозен проблем за ангажирането на доставчик на услуги в областта на информатиката. И наистина в генералната дирекция, засегната генерална дирекция, има наистина сериозен проблем с въвеждането в действие на съответните договори. Благодаря. Да считаме тогава, че тази информация ще ни бъде предоставена бързо, за да не се налага да се минава през парламентарен е, бюджетен контрол. Чух вашия коментар, госпожо председател. Мога да предложа да се гласува за сега, но винаги имаме опасността да се дават а, сериозни обяснения, които повдигат нови въпроси. Въпросите на Ингеборг бяха напълно основателни, обаче отговора им сега е, че ще се даде отговор. Въпросът е, може ли комисията да ни даде отговор на следващото заседание и отсрочка до следващото заседание, а такава отсрочка ще навреди ли, защото чухме, че има известни трудности. Когато чуя този отговор от комисията, тогава ще дам и моето окончателно предложение. Генералният директор, чухте молбата на докладчика. Моля ви да отговорите на зададените въпроси преди да чуем препоръката. Oui, merci. Да, благодаря, госпожо председател. Следващото заседание на тази комисия ще се проведе на 13 и 14 юли. Това означава, че ще сме в навечерието на лятната отпуска. И това означава също така, че за подписването на договорите се изправяме пред риск от този вакансионен период и да се отложи всичко за септември така че на практика ще загубим 3 месеца, ако не се гласува днес. А, ви казах, че наистина нещата стават спешни а, е, в службите за човешки ресурси и технологии. Мисля, че достатъчно удовлетворително отговорихме на парламента подадахме данни за изследванията или проучванията, които са провеждани от външните доставчици и, и от юридически и от физически лица. Показахме пълната ни воля за сътрудничество и ангажимент за такова. Мисля, че тук сега ви заявяваме, че ще отговорим на отговорите на госпожа Гресле и моето желание е да деблокираме този въпрос сега, но разбира се, това е в ръцете на парламента. Благодаря. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Generaldirektor. Ähm, unsere Regularien, wie wir... Благодаря, господин генерален директор. Начинът по който работим по трансферите може да подкрепи вашето искане да вземе решение днес. Това ни е в правилника. Следващото ни заседание е на 2 юли. Нямаме заседание преди това, така че нямаме избор. Трябва да вземем решение днес. Господин докладчик, имате думата. И слушах отговора. Разбирам ситуацията и предлагам да подкрепим предложението. Според мен, начина по който сме работили с комисията в миналото и даденото обещание са задоволителни. Разбира се, комисията трябва да има предвид, че ако отговорите не са ясни, тогава ще има последици, но това са допълнителни въпроси, които не са част от решението по трансфера. Така че давам положително мнение. Сега ще се отнася до позицията на колегите от АЛД. Както казах в началото, не съм имал възможности да обсъдя тези неща с другите групи и основно е, групата на либералите, която е най-активна по отношение на стратегията за Балтийско море но все пак това е и стратегия, стратегия която се подкрепя и от други групи. За мен този въпрос е много важен. И като цяло и позицията на моя екип бе положителна. И тъй като няма възражения от другите политически групи, прави предложение да приемем решението за Балтийско море сега. Благодаря. В такъв случай нека да преминем към гласуването. Кой е за предложеното от докладчика и за а, трансфер 16? Против? Въздържали се? Един въздържал се. Благодаря. Преминаваме към трансфер 17. За? Против? Никой не е против. Въздържали се? Един въздържал се. 19. 19 и 23 ще се разгледат на следващото заседание, а сега по трансфер 24 за. Против. Въздържали се. Няма въздържали се. Отлично. В такъв случай имаме единодушие. Отлично. Благодаря на докладчика. С това се занимахме с бюджета на комисията и е, трансферите. След това преминаваме към точка 21. Владимир Манка има думата по раздел Други раздели. Трансфер 02. Това е първия трансфер, с който искам да се занимаем. Благодаря, госпожа председател. Да, действително. Трансфер 2 е единственият трансфер, който е засегнат тук. Междувременно да и други трансфери. В този конкретен трансфер става дума за съда. Може би си спомняте, колеги, че когато подготвихме бюджета за 2010 година, изготвихме над хоризонтално споразумение, в което всички институции, е, които имат свои е, звена за преговори получават допълнителни 5%, но само ако могат да докажат, че си сътрудничат една с друга. Тоест, ако, могат, ако си сътрудничат, тогава можем да заличим този резерв. Защо? Сметната палата през 2004 година установи, че когато институциите стигнат до края на възможностите си, когато има твърде много на работа и е, капацитета за е, превод в институциите не е достатъчен, тогава те е, поръчват външен превод без да проверят в други институции има ли преводачи, които могат да поемат тази работа. Това означава, че по този начин се губят 11 милиона евро. Затова а, е, има такова становище. Сега, що се отнася до съда, там положението е малко по-различно. Там има нужда от е, по-специализирани преводачи. Те трябва да са юристи и лингвист, лингвисти. Освен това, там натоварването е огромно. И до края на април се оказа, че съдът е, вече е използвал над 43% от своя капацитет. Е, преводачите просто не можеха да се справят с натоварването и е, за това, госпожо председател, предлагам да се съгласим да се отпусне 5% резерв за съда. Можем да гласуваме по този въпрос, но ако има колеги, които искат да се изкажат, е, ще изслушам техните мнения. Но все пак, госпожа председател, има цял пакет, може би това. Ви казва моят колега. Става дума за резерв за всички институции и за бъдеще ще се занимаваме с този резерв като пакет. Но все пак е, съдът е подал своето искане на време. И тук говорим за един по-специфичен случай. Затова предлагам след това искане, да се занимаем с всички останали искания като пакет. Благодаря. Obrigado, Sra. Presidente. Е, eu não да se защото иде. Благодаря, госпожа председател. Не знам дали трябва да говорим за този превод. Тук говорим за трансфер 02. Председателката. Мога ли да ви прекъсна? А, може би не съм се изразила достатъчно ясно. <clears throat> Има един пакет, който е представен от Владимир Манка. Става дума в него за кредити за превод за економически и социален комитет, за комитет на регионите, за съда, за Европейски парламент и за комисията, за всички тези институции. Целият този пакет е заедно, той върви заедно. Но Владимир Манка току-що каза, че трябва да го разглеждаме като пакет. И не трябва да изключваме нищо от него. Ако сега вие искате да говорите за други трансфери, тогава ще стигнем до тях след малко. Но нека сега първо да обсъдим следното. Дали този пакет да остане пакет или както бе предложено от докладчика, да не извадим един елемент от този пакет. Честно казано, аз а, не съм особено съгласна да разглеждаме нещата извън пакета, защото обикновенно е, се работи много по-бързо и организирано, ако действаме по нещата като пакет. Така че извинявам се, че ви прекъснах, но ще стигнем и до вашия въпрос. Благодаря, госпожа председател. Да, действително, тук говорим за пакет този случай едно от изискванията бе подадено на време и според мен този конкрет, това конкретно искане е по-особено. Е, просто защото съдът е по-различна институция. На съда са му необходими юристи-лингвисти. И а, е, там натоварването на отдела по превод е огромно. Именно заради това трябва да гласуваме по съда отделно, за да можем да освободим средствата. Всички останали неща нека да останат като пакет. А, и да ги гласуваме на следващото си заседание, след като е направен подробен анализ. Но първият трансфер, трансфера за съда, е, не изисква такъв а, анализ. Той е ясен. Председателката, да, добре, разбирам. Благодаря, госпожо председател. Съгласни сме с позицията на докладчик. Добре, в такъв случай нека да гласуваме. За предложението за трансфера за юристите и лингвисти. Против. Въздържали се няма въздържали се, отлично, значи имаме единодушие. Останалите части от пакета остават като пакет и с тях ще се занимаем на следващото заседание на комисията. А сега нека да преминем към отделните трансфери или искания за трансфери от Европейския парламент. Владимир. Започвам с трансфер C5 за временните служители. Знаем, че в края на май се споразумяхме относно промени в тази област за Европейския парламент поради одобрението на Лисабонския договор. Целта на този трансфер е да може тези временни служители да покрият допълнителната работа, която се създава след влизането в сила на Лисабонския договор, докато не се осъществи подбора на персонал и не приключат процедурите по подбор на персонал с оглед на Лисабонския договор. Тези процедури започнаха в края на май и ще отнемат поне 8 месеца. Затова за този период трябва да има временни служители. Тези служители се наемат само за конкретен срок, а не в дългосрочен план. Благодаря. Gibt's dazu Wortmeldungen? Nein. Коментари? Няма. Кой е за препоръката на докладчика? Благодаря. Против? Въздържали се? Няма. Няма микрофон. За председателката продължава господин Манка. C1 трансфер, подбор на персонал с оглед на разширяването с Харватия. Сумата е 750 000 евро. Изискването беше оповестено по-рано. Много важно е да се одобри този трансфер. Затова си мисля, че е добре сега да го подкрепим. Съгласни сме с този трансфер, госпожо председател, казва следващия оратор. Но искаме този трансфер да се осъществи след като сме на 100% сигурни, че Харватия ще се присъедини. Добре е този временен персонал да се наеме след като сме абсолютно сигурни, че това ще стане. Естествено, че ще има нужда от подготовка. С, с това малко условие ще одобрим трансфера. Благодаря. Bin ich sicher, dass wir äh, diese Einschränkung machen können. Ähm, Не съм сигурна дали можем да спазим това ваше условие. Ясно е, че Харватия ще стане член на Европейския съюз в даден момент. Естествено, че трябва да подготвим почвата за пристигането на тези нови колеги. Те трябва постепенно да се включат в работата. Не мисля, че можем да включваме едно такова конкретно ограничение. Кой е за препоръката на докладчика? Против? Въздържали се? Значи приема се единодушно. Владимир, следващия трансфер – C2, C3. Значи няколко бюджетни реда има външни разходи, сгради и обзавеждане. Тук има искане на ЕНП за освобождаване на тези средства. Колегите от ЕНП могат да се изкажат тук. Нека да чуем какво смятат те. Благодаря, госпожо председател. Информацията, която получихме по отношение на разликата между фиксираните и променливите разходи, с цел да се постигне по-голяма прозрачност и по-голяма стрикност, ни дава възможност да одобрим този трансфер. Това е добра стъпка напред. Трябва да се гарантира, че всички разходи са оправдани. Това е част от нашето желание за установяване на приоритети по отношение на тези променливи разходи, така че моята група одобрява този трансфер. Дерек. Аз подкрепям Владимир и колегата. Ние поискахме да има такива фиксирани и променливи разходи преди известно време. Радвам се, че получихме анализа преди известно време. Искахме тази информация, за да видим за какво харчим средства и да видим какви са приоритетите. За мен по-важният въпрос е да се проведе разискване за бъдеще по отношение на фиксираните и променливите разходи, за да може да се уточнят и приоритетите. И това мисля, че като решение трябва да се вземе на следващото заседание на нашата комисия. Благодаря. Кой е за предложението на докладчика и неговата препоръка? Против? Въздържали се? Приема се единодушно. Последният трансфер е свързан с економически и социалния комитет. Искане номер 2. Ide o opravný rozpočet číslo 2, výbor regionov a hospodársko-sociálny výbor. Значи, това е изменение на бюджета номер 2 за економически и социалния комитет. Тук има конкретна промяна с оглед на Лисабонския договор. В тази сфера не сме стигнали до споразумение още, затова моля колегите да включат този елемент в рамките на тристранния диалог и преговорите на 13 юли, защото по този въпрос ще трябва да се преговаря. Моля колегите да подкрепят това предложение. Благодаря. Докладчик говори за промяната в бюджета, номер 2, коригиращия бюджет. Имаме информация от секретарията. Става въпрос за едно прехвърляне на 20 000 евро. Съгласни ли сме или не? Последния трансфер е свързан с економически и социалния комитет. Става въпрос за прехвърляне на 20 000 евро за правни разходи. Моля и препоръчвам колегите да одобрят това прехвърляне на средства. Кой следва препоръката на докладчика? Против? Няма. Въздържали се? Няма. Добре. така приключваме с гласуването. Роберто Галтиери още го няма. Той искаше да говори по вчерашното споразумение между съвета, комисията и върховния представител, както и между Европейския парламент. Галтиери не е тук, така че ще използваме времето пълноценно, искам да ви кажа за какво се споразумеха координаторите вчера. Ще ви представя различни предложения. Ако имате коментари, ще ви помоля да вземете думата. За коригиращия бюджет номер 5 предложихме Ласло Сурян като докладчик. За номер 6 Става въпрос за външната служба. Не мисля, че трябва да прибързваме и да слагаме това в сектор други институции, така че Владимир Манка и Ласло Сурян ще бъдат с докладчици. По три Координаторите решиха да ме предложат като постоянен докладчик за агенциите и така ме изпращат утре в Парма с, с делегацията НВ. Разбира се, ще отчета след това пред вас какво се е свършило там групата на социалистите и демократите трябва да се занимават с становището по доклада на комисията промишленост и наука за обновяемите енергийни източници и всички проекти, е, отнасящи се до тази комисия. Пета точка. Споразумяхме се последното становището на господин Гуалтери да се гласува на следващо заседание, във връзка, разбира се, с определения график съвместно с АФЕТ. И естествено, отново с връзка с решения график вчера, ако, ако такъв е определен. Шеста точка. Пакета мерки за изпълнение – за да може Европейската служба за външна дейност да заработи и технически да влезе в действие. Отправната ни точка е, че разпоредбите ще се гласуват на втората сесия през септември или октомври и съответно коригиращия бюджет и точка 6 на Владимир Манка и Ласло Сориан ще може да се подготви за да се впише в този график. Седма точка. Обсъдихме начина по който последиците от влизането в сила на Лисабонския договор могат да бъдат отчетени в правилата, които ние си определяме. Става въпрос за финансовия регламент и също за многогодишната финансова рамка. Става въпрос също така за новия текст за междуинституционалното споразумение. Искаме всичко това да бъде представено като пакет като обобщим всички тези текстове, обединим ги и ще трябва да гласуваме по тези текстове един след друг, като първия ще бъде финансовия регламент адаптиран за службата за външна дейност. Там в член първи ще има по-голяма сила, защото в крайна сметка този член първи ще засяга три различни регламента и ние считаме, че в никакъв случай пакета Лисабон, ако така го наречем, не трябва да се разделя на три части. Сега, що се отнася до средносрочната финансова рамка и споразумението ни с комисията и съвета. За това споразумение знаем, че ни трябва спешно решение по процедурата на съвместно взимане на решение, за да могат всички тези текстове да останат обединени в един пакет и да разполагаме с необходимите ни за работа инструменти. Точно за това координаторите предлагат да оставим този пакет Лиссабон в тези твърди граници. Това, което чухме от Ингеборг преди малко за преработката след 3 години, или ще го отчетем в този пакет, или ще го отчетем в последващо гласуване. Ето това са предложенията на координаторите които бяха взети вчера. Ако не сте съгласни, моля да ни го кажете днес, защото иначе вече няма да бъдат предложения, ще бъдат решения. Искам да се върна към разискванията, които проведохме. Разбира се, напълно съм съгласна с това, което казахте за Лисабонския договор и финансовия регламент, но преработката е проблем, защото нашия колега просто трябва да прояви гъвкавост за досието на Раймер. Би било добре финансовия регламент да се разгледа след това. За сега не мисля, че има някакво противоречие, но ми се иска просто нещата да са максимално ясни. Докато тази история с преработката не се изясни, трябва да продължим размисъла по въпроса. Нямам коментари по тази точка, но имам коментар по колегираш бюджет номер 6. В нашата група обсъждахме възможността за замяна на господин Манка с господин Голатери, който е специален докладчик по службата за външни действия. Не сме взели окончателно решение, но а, е, искам просто да кажа, че може да поискаме промяна на докладчика по коригираш бюджет номер 6. Ще обсъдим това на следващото заседание на координаторите, ако нямате нищо против. Координаторен Добре, тогава ще изчакаме следващото заседание на координаторите. Аз намирам, че това е доста проблематично да се променя по този начин докладчик. Група НП вместо Раймер Бълги беше предложил друг докладчик за адаптацията за глобализация. Сега, естествено, аз не казвам, че трябва да се забрани, обаче да се налага подобно нещо на комисията в последния момент, все пак предизвиква проблеми. Може би трябва да разгледаме този въпрос. Гледам към НП, не мисля, че Салвадор ще бъде против е, такава промяна на социалистическия докладчик, като си има предвид какво се случи преди това в НП, но наистина можем да обсъдим този въпрос по време на следващото заседание на координаторите. Ингеборг, напълно разбирам какво ни каза току-що. Имаме нужда от твоя финансов регламент или да го нарека нашия финансов регламент, за да разполагаме с необходимите средства за доброто разработване на досието на Раймер. Ингеборг, не има, то няма противоречие може би даже трябваше да го направим отдавна. Добре, казва председателката, така приключваме по тази точка. Мисля, че нашия докладчик явно още не се е върнал от Мадрид. Не мисля, че просто в момента е в комисията по развитието и така ще преминем към точка 15 тогава. Споразумението в областта на рибарството между Европейския съюз и Соломоновите острови. Нашия докладчик е Франсуа Алфонси. Да, госпожо председател, от нас се иска одобрение. Става въпрос за споразумение по рибарството с Соломоновите острови. Нашето установище е благоприятно, защото става въпрос за продължаването на, предвари... на друг съществуващ вече договор това споразумение е, може би, най-малкото споразумение, което е, разглеждаме в тази област. Разбира се, Соломоновите острови съвсем не са най-обезпокояващите или най-корумпираните острови на планетата. Въпреки това, няколко бележки, които ми се струват необходими. Първата е, че нас ни сезираха през април 2010 от съвета за одобрим решение от ноември 2009. Все пак е, доста странно, защото когато се иска становище в последствие не е много уважително, но когато и след такъв период вече става доста странно. Въпреки това, е, разбираме, че в крайна сметка това споразумение се появи в преходния период е, между въвеждането на Лисабонския договор и за това няма да придираме но искаме да го придружим с забележки, така както правихме преди това, кога става въпрос за становище. Жалко ще е да не утвърдим нашата воля да видим всички тези количества а, а, риболов достатъчно добре контролирани, защото става въпрос все пак за рибатон. И искаме също така да видим какви са економическите последствия на местно равнище, местното рибарство в Соломоновите острови, така че подновяваме в нашето становище нашия интерес към тези забележки и съображения. Това е, госпожо председател. Ja, vielen Dank. Gibt es da irgendwelche Wortmeldungen? Благодаря. Някой иска ли думата? Госпожа Дюмон? Не? Естел? Виждам, че рибарството не привлича интереса на много от хората в комисията по бюджета, но искам да продължа това, което каза господин Алфонси и да подчертая някои неща и двузначността на тази процедура, защото наистина това, че ни сезират 7 месеца след това, предизвиква все пак проблем и трябва да си зададем някои въпроси. Защо толкова късно? Но нека да видим действително в рамките вече на Лисабонския договор как трябва да се работи. Може би ще трябва да определим рамка на метода на работа и по тази тема и да се уверим, че комисията по рибарството, която всъщност е комисията по същество, наистина да бъде сезирана, защото ако тя не е, комисията по бюджета просто не може да издаде становище. Това е сериозна тема. Знаете, че международните споразумения за рибарството са все по-важни в общата политика на Европа, така че ще е много важно да сме сигурни, че в един момент Комисията по бюджета ще може да издаде становище. Сега, вярно, е, че това споразумение става въпрос за 400 000 евро на година, но, например, има друго споразумение в Мавритания, там става въпрос за 3 милиона евро, така че все пак е важно работата да е доста организирана между институциите, защото знаем много добре, че Лисабонски договор сигурно е нещо гениално и подобрява процедурите, обаче действителността е друга. Ето, виждате, че не разбираме как парламента в крайна сметка проявява повече правомощи, отколкото преди. Трябва действително да се организираме преди да дойдат големите споразумения за рибарството. Но искаме да приветстваме все пак, че спрямо първоначалния е, е, първоначалното предложение е, споразуменията за рибарството все пак бяха е, включени. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председател. Мисля, че така както каза докладчика във връзка с поразумението с Соломоновите острови, ние в момента преминаваме през началната, стартиращата фаза за новите процедури в рамките на Лисабонския договор. За становище, което всъщност е съобразено за старите процедури. По старите процедури беше сигурно приемливо да премине работата по този начин, но сега, когато става въпрос за съвместно взимане на решение, не е приемливо, да бъдем консултирани с 6 месеца закъснение. В крайна сметка Лисабонския договор е в действие от, от, от доста време. Сега, дали това е просто технически проблем, техническа спънка, но дори да е така, трябва това да се подчертае пред комисията, за да не се възпроизвежда за следващите рибарски споразумения и сроковете да бъдат спазвани. не трябва да бъдем консултирани едва след сключването на споразуменията. Искам да се върна към това, което беше предвидено с Соломоновите острови за трите предишни години. Мисля, че там действително нямаме възражения и всичко е наред. Салвадор, заповядайте. Ако добре си спомням, само веднъж имахме проблем с комисията по рибарството. Ставаше въпрос за подписването и финансирането на едно рибарско споразумение, но беше доста отдавна. 2000-та година, при подновяването на това споразумение с Марокко. Сумите, за които ставаше дума, бяха доста по-големи, отколкото тези, които са се отнася до Соломоновите острови. Така или иначе, Лисабонският договор предвижда нов начин, по който Комисията за рибарство ще управлява влиянието си. Така че, действително, трябва да разискаме как да се действа с тази комисия – това, което искам да предложа, госпожо председател, е да поканим някой от комисията по рибарство, председател или някой от бюрото, който да участва в някои от нашите следващи заседания през юли или през септември, така че да се споразумеем как да действаме, когато получим такова искане за становище по рибарските споразумения. Мисля, че една такава работна среща би била много интересна, за да си определим нормите, които ще спазваме за бъдеще. Председателката, това е чудесна идея. За юли може би няма да успеем, но поне за септември би трябвало да можем да организираме нещо с Комисията по рибарството, за да видим как да съгласуваме работата си. Комисията по рибарство и Комисията по бюджета – се сезират едновременно, така че не можем да оставим само едната комисия да работи. Това е, уважаеми колеги. Сега ще трябва да ви напусна. Не, крайна сметка не. Не се налага да ви напускам. Току-що получих тази информация. Трябваше да се предостави информация в една парламентарна група, но явно тази група ще се оправи без моята ценна помощ, защото трябва да остана да председателствам тук. Доста объркващо, председателя го няма, другите двама заместници ги няма. Доста необичайна ситуация, но аз оставам. На кого да върна думата? На Ингеборг? Не. Не. А къде е Роберто? Не го виждам. Роберто е тук. Роберто, кажи ни тогава какво се случи вчера в Мадрид и как се споразумяхте? Заповядай. Е, президенте. Благодаря, госпожо председател. Днес подавам един текст, става дума за проекта становище и бих искала да ви обясня какво съдържа текста и да говоря за срещата вчера в Мадрид. Текстът все още не е проверен от службата по подаванията, но може, и може би има някои е, технически грешки, които трябва да се коригира, но това е текста на проекта становището, което подавам за доклада Брок Ферхофштадт. Текстът, който подавам е малко по-различен от е, работния документ, който разгледахме миналия път. Защото в него се вземат предвид решенията, взети вчера в Мадрид. На четиристранния диалог. Последен от една дълга поредица такива преговори. Като се взема предвид текста, подаден от върховния представител госпожа Аштън пред до съвета на 25 марта. Взех тези решения по две причини. Първо, защото става дума за процедура по консултация. Така че, ако се подаде по-различен текст, тогава ще обърнем внимание на това, което бихме искали да се постигне, но няма да повлияем особено, защото това не е процедурата по съвместно вземане на решение. Второ, искам да включа резултатите от споразумението вчера, защото мисля, че, той е много, че те са много добри. Много по-добри, отколкото очаквах. И сами ще видите това, ако разгледате вчерашния текст и го сравните с текста на Аштън от март в повече подробности, ще видите, че има много подобрения, въпреки че парламентът няма права на съвместно вземане на решение. Има и друг важен момент, който не е включен в проекто становището, но е важен за постиженията. Става дума за политиката, за отчетност. Това не е просто поредната купчина документи. Взето е решение те да се публикуват в официалното издание. Именно заради това трябва да не забравяме, че тук става дума за реформата на бюджета. Особено бюджета за общата външна политика и политика за сигурност. И за това да се определят отделни автономни бюджетни редове за основните мисии. Нещо, което е различно от Лисабонския договор. Сега да се върнем към проекта становището и резултатите от четиристените преговори. Основните решения са свързани с административните служби на Европейската служба за външни действия и това те да бъдат извън комисията. Е е извън раздела за комисията. Знам, че има предпочитание бюджета да бъде част към от раздел 3. Но това бе най-добрият резултат, който можехме да получим. При всички положения, разпоредбите за приложение, включително и административната автономност на службата, са изменени значително. Искам да подчертая, че с отделянето на административните бюджети за службата е, постигаме някои предимства от гледна точка на парламента, защото процедурата за освобождаване на отговорност ще е конкретна за този бюджет, а няма да е заедно с тази и за общото освобождаване от отговорност на комисията защото това заедно с джентлменското споразумение, което бе порано задължително за парламента, щеше да осложни нещата. А сега имаме отделна процедура. Що се отнася до измененията, които са интересни за нашата комисия. Разбира се, има и други изменения, които са свързани с политическите елементи и с служителите, но има две основни области, които са от интерес за нашата комисия. Първо, общите бюджетни процедури. Няма да навлизам в подробности. Тук можете сами да прочетете различните изменения. Всички тези изменения водят до повече яснота, до задължение за активно сътрудничество с парламента и предоставяне на необходимата подкрепа, за да може парламентът да упражни правото си на организация, която се на инстанция, която се занимава с освобождаването от отговорност. Що се отнася до ОЛАВ, също има конкретна формулировка. Става дума за необходимостта за сътрудничество между вътрешните аудитори по административните органи и е, службите на комисията за оперативните разходи, но като се вземе предвид е, финансови регламент, най-вероятно тук ще говорим за аудиторите на комисията защото в този член се говори основно само за сътрудничество, а не за типа одит, който ще се провежда. Заличихме едно упоменаване на върховния представител като отговорно служебно лице и всичко това е съгласно член 59 от финансовия регламент. Разделихме административните от оперативните разходи. А, ясно се уточни къде е границата между тях, каква е разликата. И бе а, казано, че комисията ще предостави един по-общ документ, в който ще бъдат включени и административните и оперативните разходи за службата за външни дейности на Европейския съюз, за да може да се улесни общия политически контрол на бюджета от Европейския парламент. Така че всички тези елементи, които засягат член 7, бюджета и други аспекти, включени в мотивите към преамбюла, бяха значително подобрени. Другите аспекти. Втория набор от изменения е свързан с финансовите инструменти и по-конкретно сътрудничеството за развитие. Как... По тези въпроси първоначално се предлагаше отговорността да се носи от комисията. Ето тук направихме най-големите промени. До известна степен се запазва ролята на комисията в общностния метод. Изменихме едно изречение, което дава стратегически насоки на Върховния представител и вече неговите отговорности са координация и е, ръководство само на ОВППС, а пък комисията по развитие се... Е, Комисарят по развитие, извинете, носи отговорност за фонда, за развитието. Това са промените. Внесохме и някои уточнения, по-ясни формулировки, например, на всички разпоредби за сътрудничество при подготовката на решенията за първите три фази на програмния цикъл – в службата, но под отговорността на съответния комисар. Ролята на комисията е следната. Тя ще се занимава с подготовката на решение, но ще носи и политическа отговорност, а не само финансова отговорност. Накрая искам да подчертая, че има и упоменаване на член 298 от договора за функционирането на Европейския съюз. Много важен договор, който не бе споменат по-рано. В него става дума за процедура за съвместно вземане на решение на всич... по всички процедури, които имат за цел по-ефективно автономно администриране на всички органи на Европейския съюз. Това е различна права база, правна база от е, тази предоставена от член 27 и е, ще бъде използвана за в бъдеще за по-нататъчните фази на, в живота на Европейската служба за външни дейности. И така мнението ми като цяло е много положително. Очаквам да чуя коментарите на колегите. От гледна точка на графика, мисля, че е много важно от политическа гледна точка парламента да приеме своето становище, т.е. доклада Брок Ферховщад, преди лятната вакансия. Това, разбира се, означава, че сме поставени под голям натиск но искам да подчертая, че си има и политически причини, за да се избере този подход. Съветът не е особено доволен от постигнатите резултати, защото смяташе, че онова, което е постигнато а, като вариант на предходните заседания на съвета, не можеше да се измени. Затова трябва да действаме много бързо защото е важно преди есента да се одобрят и финансови регламент и регламент за служителите, за да не оставим възможност на съвета да промени постигнатите по тях резултати. Ще имаме възможност също така а, с упражняване на всичките си законодателни прерогативи да реагираме, ако съветът направи някакви промени. Със ответен удар. Именно за това комисията ни помоли да действаме бързо, да одобрим това становище, включително и по отношение на графика за доклада Брок Фрихофштадт. Благодаря, господин Готиери. Ако нямате нищо против, можем да преминем към следващата точка. Госпожа Гресле може да представи и своя доклад и да дискутираме по двата доклада, тъй като те са зимно свързани. Благодаря. И така, финансовия регламент. Изменението, за което говорим, е част от цялостната конструкция възможностите за аудитиране, правото на парламента за контрол до създаването на Европейската служба за външна дейност. Нещата в момента са сложни, но мисля, че в становището на господин Галтиери има елементи, които ни дават повод за оптимизъм. Искам да ви кажа, че ни обещаха, че ще имаме добра процедура за дискутиране. И искам да кажа, че тази група, която сега се събира за да обсъжда въпроса, няма мандат от Европейския парламент. Има мандат от Комисията по външни работи, но няма мандат от целия парламент. Това означава, че сега ще трябва да разгледаме резултатите и като цяло да дадем възможност на групата да вземе своето решение. Освен това, трябва да вземем решение за това да се действа за в бъдеще. Процедурата по съвместно взимане на решения трябва да се вземе на сериозно. Ние трябва да участваме, тъй като имаме възможност за такова участие в процедурата според регламента на съвета. Тук има все по-голямо взаимодействие между регламента за персонала и финансовия регламент. Ако изостанем, ще стане твърде късно и всичко, е, ще се провали. Всичко, което е, е постигнато по регламента за съвета, може да бъде оповестено е, по-късно. До известна степен обаче само. Има няколко хиляди души, които вече ще зависят от един нов отделен бюджет ще има разделяне между различните служби, между различните делегации. Това вероятно ще доведе до сериозни проблеми с освобождаването от отговорност. Всичко това, което обсъждаме от а, дълго време насам, а, може вече да бъде обект на, на решение. Често се казва, че всеки път, когато има проблем, ще се атакува върховния представител и аз се притеснявам, че нивото на защита на върховния представител не е достатъчно голямо. По отношение на бюджета, свързан с а, самия върховен представител, се мисля, че можем да сме спокойни. В групата по преговорите винаги се казваше, че ще имаме възможност да обсъждаме нещата достатъчно подробно винаги ни казваха, че резултатите освен това не са задължителни. Решенията няма да са задължителни. Сега обаче има известна промяна в тенденциите. Искам да ви предупредя спрямо тези тенденции, защото в крайна сметка цялата служба ще пострада. Съвета е доволен от това, че сме стигнали до тази точка – Имаме вече най-голямата служба от този род в света. Тя има изключително много отговорности. Имаме сериозен списък от задължения. Имаме много голям бюджет 8 милиарда евро. Имаме сериозно увеличаване и спрямо бюджета, който се предвижда за ОВППС Мисля, че трябва да се опитаме да очетаем трудностите, които ще имаме по отношение на освобождаването отговорност и финансовия регламент. Мисля, че по отношение на Европейската служба за външна дейност, поради е, смесения характер ще имаме известни проблеми. Искам да чуя какво смята и е, сметната палата. Трябва да се направи разлика между различните отговорности. Имам проблем с е, точка 34. Тази сутрин обсъдихме това. Трябва да не отнемаме от правомощията на колегите в Европейската служба за външна дейност. Трябва смело да обсъждаме проблеми от този род. Трябва да подходим все пак с известна доза оптимизъм, тъй като докладчика на социалистите господин Рабкай по отношение на регламента за персонала има същото мнение като мен. Чухме доклада на Роберто, благодаря му за това представяне. В момента текстът е само на английски. Трябва да видим различните езикови версии и след това да уточним какъв ще е крайния срок. Не знам дали ще успеем до юли или до септември. Напредъка трябва да зависи от разискванията и трябва ние да действаме със смело, защото няма как иначе да стане. Е, бих искал само да поясня а, две неща. А, първото е, че има четири документа, свързани с а, службата за външна дейност. А, първия, който, по който докладчик нашата комисия е господин Галтиери, парламента няма права за co за вземане на решение заедно с него. А, и доколкото разбирам, оговорката от вчера е той да бъде гласуван до лятото. Останалите три, включително финансовата регулация, включително допълнението към бюджета, а, ще бъдат най-вероятно разгледани, гласувани есента и там парламента има правото на codecision и съответно а, да, да вземе всички тези решения, които би, е, би поискало. Така че трябва да разделим процедурите по четирите документа. По три от тях има кодесижън, по един от тях няма кодесижън парламента. А, предлагам да продължим нататъка с а, списъка на записалите се госпожа Трюпел. Заповядайте. А, по дневния ряд, господин Бьори, заповядайте. For the ongoing discussion, Chair, who decided yesterday кой реши вчера? Кой взе решението вчера за целите на дебата? Translation. Okay. Yesterday there was съжалявам дали имало проблем а, с превода. Вчера имаше споразумение между представителите на а, тази среща. Участниците в срещата взеха решение, което не е задължително за парламента, за другите институции. Просто исках да изтъкна, че имаме две процедури за четирите документа, свързани с службата за външна дейност. Госпожа Трупа. Um, um, Благодаря, господин председател. Мисля, че е, дори това да не е, е свързано с е, мандата на целият парламент, все пак има въпроси, които са важни за нас, които са интересни за нас – и ги виждаме тук в този документ. Мисля, че това е подобрение. Имаме е, постижения спрямо предишната ситуация. Ясно е, че трябва да обсъдим този въпрос в подробности. Но е, на мен ми се струва, е, сега след като изслушах господин Глотиер и изчетох документа за първи път, все пак ми се струва, че има някои постигнати успехи в защитата на нашите интереси като Европейски парламент и в координирането на интересите на комисията и съвета. Има обаче един проблем, повдигнат от един член на комисията на външ... по външни работи и затова искам да задам един въпрос на господин Глотиери. Франциска Брантнер, член на тази комисия, смята, че това че е проблем, защото според него, според нея, новите позиции се създават за държавите членки. И, и тук говори за 20 новоназначени заместник ръководители на мисии и още 20 други служители този тип назначения трябва да се правят по политически приоритети. Необходими са ни повече многостранни позиции в ООН, а не само 20, особено що се отнася до управлението на граждански кризи. За това можете ли да коментирате по този въпрос, как да се разделят позициите? Какво представляват тези многостранни позиции? Е, това не ми е много ясно. Можете ли да ни обясните малко повече за не? Благодаря, госпожо Тръмпел, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Искам първо да поздравя Роберто Гуалтери и останалите колеги, които вчера са преговаряли в Мадрид. Освен конкретните въпроси, по които ще говорим, мисля, че имаме и стратегически проблеми. Трябва да го е, уредим. Опитваме се от една страна да преговаряме по всички точки и да вземем решение след това, като целта ни е, разбира се, да постигнем възможно най-много за парламента. Това е една стратегия. Другата стратегия, така както предложи Роберто Гуалтиери, да определим някаква рамка преди е, летните отпуски, за да можем след това да обсъдим въпросите, по които парламента ще може да е, повлияе в рамките на съвместното взимане решение. Въпросът е сега да видим дали ще намерим някакъв общ път. Мисля, че и сме подложени на натиск заради времето от една страна и мисля, че като европейска институция трябва да посочим напълно ясно, че трябва да има рамка във връзка с графика и начина на работа на Европейската служба. Но не сме задължени да отстъпваме каквото и да било в е, рамките на съвместното взимане на решение. Ако тръгнем от решението на съвета, мисля, че можем да кажем, че в крайна сметка сме постигнали много повече, отколкото това, на което се надявахме в началото на преговорите. И сега е важно да утвърдим онова, което вече сме постигнали. След това ще има и други преговори в рамките на бюджета именно. За това трябва да накараме съвета да се придържа към онова, което е постигнато до днес. Мисля, че трябва да използваме това средство в преговорите и да наложим нашата гледна точка в рамките на съвместното вземане на решение. И така ще гарантираме правомощията на парламента. Ще можем, впрочем, и да докажем, че съвета трябва да направи крачка в наша посока. Благодаря ви. Благодаря много, господин Фарм. Thank you. Uh, first of all, Thanks to Roberto Gualtieri. I think he has done a... Благодаря, благодаря на Роберто Гуелтиери. Той редовно се изказва по тази тема. Много добра работа е свършил и много добре работиха и преговарящите от другите комисии. Разбирам, че той също така си е сътрудничил много с госпожа Гресле и мисля, че приноса на всички е бил взет предвид. Постигнахме много промени, що се отнася до бюджетната структура, включително и по отношение на включването на оперативните разходи в раздел 3. Е, говорим много за отчетност и освобождаване от отговорност. Говорим за бюджетните редове, за ОВППС и за развитието по отношение на е, правата на човека и развитието. Сега административният бюджет също настояхме да е изключен от джентлменското споразумение, там да има прозрачност и да може да се работи по него нормално. Сега по въпроса дали има мандат. Да, трябва да се обсъди този въпрос. Много важно е да се види защо бе постигнато съгласието вчера. Първо, Парламентът прие решение е, ние по службата за външни дейности. Е, тогава докладчик бе господин Брок. Също така сме е, взели решение за комисия, за преговаряща комисия и нашата парламентарна комисия е представена в е, преговарящия екип – и а, специално ние имаме група координатори в нашата политическа група с всички, които участват, докладчици, докладчици в сянка. И а, отлично си сътрудничим с тях. И съвсем определено дадохме мандат за тези преговори, но а, все пак това трябва да се потвърди от парламента, за да се обяви за валидно. Това е едно. Второ, поддържам връзка не само с, с депутатите в моята страна, но и с депутатите и правителствата от други страни и ми е ясно, че няма как да стигнем много по-нататък. В началото държавите членки нямаха желание да дадат каквато и да било допълнителна власт, допълнително влияние на Европейския парламент. А, сега а, някои мислят, че Испанското председателство е приело твърде много от предложенията на парламента. Затова трябва да направим всичко възможно да съхраним постигнатото вчера и да се приемат основните принципи възможно най-скоро. Не знам дали можем да го направим през юли, но се надявам, че ще можем възможно най-скоро да го направим. Ако ли не, има опасност да има действителни проблеми с държавите членки, защото те ще кажат, че не сме направили онова, за което сме се разбрали. Става дума за основните елементи, не за подробностите. Ние като Европейски парламент, като политически групи, като депутати в този парламент също носим своята отговорност за създаване на една по-обща е, политика в областта на външните работи и сигурността. Нека да не забравяме своите отговорности по Лисабонския договор. Благодаря, господин председател. Да, действително, в момента е трудно да навлезем в подробностите на този проект за текст. Помня и други трудни преговори и в такива случаи обикновено чета поне пет пъти текста преди наистина да ми се изяснят нещата – Очевидно е, че по някои точки е постигнат напредък, но остава известна е, структура за някои точки. Мисля, че госпожа Грешли е напълно права по които трябва да кажем, че не ни се иска да сме на мястото на ръководителя или на върховния представител, защото явно ще има затруднения. Сега във връзка с това, което току-що казаха нашите колеги, трябва наистина да обмислим каква стратегия да възприемем. без разбира се да се опитваме да гледаме само от бюджетна гледна точка, мисля, че различно се работи е, в рамките на съвместното вземане на решение. Комисията работят различно, координацията между политическите групи също трябва да се отчете. Ние тук в Комисията по бюджета работим в тясно сътрудничество с другите комисии или политическите групи, но това може би не е въжи за другите комисии. Може би сме прекалено критични спрямо това, което правят другите комисии. Сега, как ние можем да повлияем на, на пътя на взимане на решение? във връзка с структурите. Във връзка с структурите не можем да взимаме съвместно решение, можем само да дадем становище. Но точно за това, защото можем да дадем становище, съжалявам, че това досие в крайна сметка премина прекалено прибързано. И факта, че комисията и съвета не подадаха достатъчно рано резултати за другите аспекти от този пакет, ни показва, че работим непълноценно. Във всички случаи ще трябва правата на депутатите да бъдат е, уважени и ви моля да умислим следното. Какво означава това да гласуваме през юли относно процедурата, ако трябва допълнително след това да уреждаме въпроси, свързани с бюджетни преговори, които са отложени, или пък отложено гласуване във връзка с финансови регламент трябва да се види как може да задействат нещата. Натиска ще продължи и то ще се засилва за бъдеще. Аз не искам да нося отговорност за това, че примерно през септември, октомври или ноември комисии от нашия парламент почнат да натискат за това коригиращия бюджет да се приеме по един или друг начин и да мислим след това за освояването му и така нататък, вместо да се придържаме към решеното вчера. Наистина въпросът е много сериозен и всеки трябва да понесе отговорността си за това, което трябва да се реши следващите 3 или 4 месеца, и изобщо да се види дали имаме някаква свобода на действие или трябва да се предвиди някакъв друг график за всички тези процедури със съответните преговори. Резултата може да не е непременно положителен за парламента, защото трябва да отчитаме винаги динамиката, която се проявява и постоянно трябва да осъзнаваме какви са правата на депутатите, дали можем да постигнем съответно удовлетворителен за наш резултат, ако гласуваме през юли или ако се слушаме в гласовете, които се повдигнаха последните седмици. Ако съвета и комисията искат да бързат, ние сме способни да реагираме бързо. Но в крайна сметка ние не получаваме нищо от съвета и на комисията. Защо? Това е стратегия, от която ние страдаме, за съжаление, вече няколко пъти. И трябва да знаем, че ако искаме да постигнем краткосрочен резултат и да, и да победим, защото ще задейства тази служба за външна дейност, а, добре, но трябва да се разбере дали, дали действително начина по който ще действа ще бъде удовлетворителен и трябва да се отчита всичко това. Благодаря на господин Бълги. Виждам, че господин Брок ще каже какво каза господин Голтиер и ще го подкрепи. Господин Гари да има думата. Gracias, presidente. Desde mi punto de vista, sin presupuesto. Благодаря, господин председателю. Без бюджета всички други правомощия на парламента са общо взето теоретични по характер, така че подкрепям това, което каза Раймер. Проблема не е част от текста на господин Гуалтиери. Трябва да имаме, естествено, крайен срок за приемане на текста, след като се появят езиковите версии. Няма да има проблем да приемем този доклад. Имаме нужда обаче от един по-задълбочен дебат на ниво политически групи, за да може да се обърнем както трябва към различните комисии, за да видим какво смятат те. Такъв дебат още не е проведен на политическо ниво. Ще видим дали ще успеем преди лятната вакансия през юли. Проблема си е на лице. Въпросът е какво ще е въздействието, което ще има Европейската служба за външна дейност върху бюджета на Европейския съюз. Коригираш бюджет номер 6 ни беше представен вчера, ще го обсъдим през септември. Връзката между бюджета за службата и бюджета в рамките на многогодишната финансова рамка. Каква е тя? Ако службата за външна дейност и нения бюджет бъдат отчетени тук, бюджета ще бъде ли съпоставим с многогодишната рамка или ще трябва да има преразглеждане в рамките на съответния преглед за финансовата рамка, който трябва да се проведе някъде е, септември, есента. Може би ще трябва да изчакаме оценката за бюджета на службата за външна дейност преди да започнем преговорите по МФР. Това стана ясно и от казаното от господин Бьоге тази сутрин. Много е трудно политическите групи да предприемат позиция и това да стане бързо, без да знаят колко ще струва точно Европейската служба за външна дейност и какво ще е нейното въздействие от бюджетна гледна точка върху политическите приоритети на Европейския парламент. Ние трябва да се застъпим за правата на парламента, но от гледна точка на бюджета, докато не знаем какви са цифрите, просто действаме на тъмно. Uh, Благодаря, господин Гарига. Тъй като господин Брок вече е тук, искам да го попитам дали иска да добави нещо. Всъщност господин Гуартиери представи онова, което договорихте вчера в Мадрид. В комисията се каза, че има добро постижение на парламента в съпоставка с първоначалната версия на съвета. Има други колеги, които се притесняват, че решението, което ще се вземе през юли по вашия доклад е твърде прибързано и парламента няма да има възможност да разгледа всички четири документа, свързани с Европейската служба за външна дейност. Това са мненията. Искате ли да добавите нещо, да дадете повече информация за това, което се случи вчера? Господин Брок. Благодаря. вървя по едно опънато въже в момента, защото трябва да дам отговор на неща, които не чух лично. Понякога така е и по-добре. Така или иначе ще положа всички усилия. Не искам да повтарям казаното от господин Гуалтиери по отношение на съдържанието вие сте достатъчно големи експерти тук, за да оцените онова, което се е случило. Сигурен съм обаче, че укрепихме правата на парламента и правата на общността като цяло. ОВППС вече е обект на контрола на парламента малко повече отколкото преди. По въпроса за контрола за разходите, това, че той остава в рамките на комисията и нищо не се променя. Тук можем да поговорим по отношение на административния бюджет. Взаимната връзка показва, че са спазени необходимите условия. Всички ние можехме да искаме нещо по-различно. Този компромис между три институции и половина трябваше обаче да се постигне. Трябва да признаем, че искането, което имахме, да се действа изцяло в рамките на комисията, не беше подкрепено от нито една държава членка и трябваше да гарантираме правата на парламента по някакъв различен начин. Ако в крайна сметка не успеем, ще застрашим сериозно самата Европейска служба за външна дейност. Тук не става въпрос за способностите, за правомощията, тази двойна роля на службата беше в крайна сметка наша идея, ако добре си спомняте. Така че има известни компромиси сега постигнати. Нека да видим какво ще стане за бъдеще. Не би трябвало да бъдем ощетявани по отношение на нашите права. Определено това не трябва да става. Сега не съм сигурен точно до къде ще стигнем в хода на процеса. Господин Гортиери без съмнение е споменал пред вас, че представителите на съвета казаха, че ако пакета се открие отново и се забавят нещата, някои страни ще предприемат действия и ще се стигне до по-лошо положение, отколкото преди. Или ще имаме служба, която просто ще бъде част от службата на Солана. Това не е нещо, което искаме да става. Това ще ни доведе до по-лоша ситуация по отношение на общата външна политика и политика на сигурност. Що се отнася до консултациите и как ще се провеждат те до юли месец, чух какво беше казано. Целта е, ще се постигне само ако политическите групи кажат, че това е възможно, след като проведат своите разисквания. Аз не искам тук е, да настоявам е, безкрайно. Ако групите решат, че може да се справим до юли, добре, идеята не е чак толкова невъзможна за осъществяване. Трябва да има широк консенсус обаче. Така че е, трябва да направим нашата оценка следващата седмица, трябва да информираме комисиите, трябва да обсъдим тази тема в двете водещи комисии следващите няколко дни и да решим какво ще правим. В комисията по развитие нещата не изглеждат изключително зле. Много се постигна по темите за развитието. Естествено, има хора, които казват, че винаги е можело да се постигне нещо по-добро, нещо да се промени, но като цяло нямаше съпротива спрямо едно решение, взето през юли месец. Ще видим какво ще кажат политическите групи. Определено има достатъчно пространство за разисквания. На второ място, отхвърлихме идеята, според която парламента задължително трябва да вземе своето решение през юли. Противопоставихме се на каквото и да било задължение да се прокарват на сила тези доклади, свързани с съвместното взимане на решение. Не може да има такива задължения, отхвърляме ги а по отношение на съвместното взимане на решения за финансовия регламент, казва оратора, няма да има решение през юли. Това е невъзможно. Ако член първи на финансовия регламент не се промени, всичко ще бъде вече невалидно така или иначе. Просто по този начин ще се постави край на преговорите. Така че е, всичко това трябва да се вземе предвид. Е, сигурен съм, че процедурата по съвместно взимане на решение не е приключила и няма как да приключи до юли месец. Ще трябва да разгледаме и законодателната процедура, ще започнем с е, консултациите тази седмица всъщност регламента за персонала съществува само от е, една седмица. Всички въпроси, свързани с е, коригиращия бюджет за 2010 година, зависят от е, политическото споразумение. За момента още нямаме такова. Това е решение за бюджета, което не е и задължително комисията ще трябва да види как трябва да се действа. Нищо не се постановява предварително тук. Мисля, че имаме сериозни основания за споменаване на конкретни маржове, защото ако нямаме неутралност по отношение на бюджета, ще влязат в а, играта и националните разходи. а националните администрации не могат да използват маржовете предвидени за парламента, когато правят своите калкулации. Аз напуснах тази комисия преди около 25 години, така че вие вероятно имате повече опит относно това как се случват нещата днес Сигурен съм обаче, че правата на парламента ще бъдат защитени и това е нещо, за което ще се борим. Uh, Благодаря. много, господин Брок. Преди да дам думата на господин Готиери за обобщение на тази дискусия и е, с заключителни думи като докладчик, бих искал да кажа следното. Не за първи път обслужа, обсъждаме външ, службата за външни дейности в тази комисия. Чакахме да дойдат всички предложения от комисията, наскоро ги получихме и взехме решение да започнем процедурата, след като сме получили цялата документация за службата за външни дейности, а документацията вече е тук. Междувременно в четиристранния диалог бяха взети изве... някои решения и мисля, че в сравнение с първите възможности постигнахме доста добри резултати. Може би не сме постигнали всичко, но нека да не пренебрегваме постигнатото. На този етап имаме четири документа. Първо рамковия доклад, който е изготвен от господин Прок, господин Ферховщад. Там водещата комисия е комисията по външни работи и нашата комисия трябва да излезе със становище. По тази процедура парламентът няма право на съвместно вземане на решение. По три, повече, е, три допълнителни решения, е, коригиращи бюджет, е, регламент за служителите и финансовия регламент, свързани с външната служба, парламентът има право на съвместно вземане на решение. Доста съображения бяха изказани, доста притеснения имаше тук в нашата комисия за това дали ще успеем да гласуваме рамковия доклад на господин Брок през юли. С цялото ми уважение към нашата комисия, мисля, че е, беше ясно, че това решение ще бъде взето по-скоро в политическите групи. Става дума за това дали парламентът ще е готов да гласува по тази точка през юли или не. След като в политическите групи се вземе това решение, а мисля, че политическите групи ще вземат предвид е, и какво би се случило, ако не гласуваме през юли и какво бихме могли да постигнем по-нататък. Защото това би била единствената причина да отлагаме гласуването. И така, ако политическите партии и политическите групи вземат решение, че можем да гласуваме през юли, тогава трябва да вземем това предвид и тогава комисията АФА ще излезе с становище, а ние в нашата комисия няма да имаме никакъв друг вариант. Ако искаме да излезем с становище, тогава трябва то да е готово преди Комисията по външни работи да приключи доклада и да го предаде за гласуване в пленарна зала. И така, предлагам ви следното. Имаме документа, който бе представен от Роберто. И като се вземе предвид какво решение се вземе, тогава можем допълнително да уточним графика. Ако се включи това на дневния ред за юли, тогава ще се обяви краен срок – но може да имаме и допълнително извънредно заседание на комисията, но това ще бъде решено от господин Ламасур, нашия председател. Ако се реши гласуването да бъде оставено за септември, тогава продължаваме с нормалната процедура на нашата комисия. Това е просто процедурно уточнение. Сега давам думата на господин Голтиери за заключителни коментари. Благодаря. Аз бих искал да ви кажа следното. Напълно споделям казаното от господин Калфин, който тук ни изложи процедурата. Това, което аз предложих е не да вземем решение през юли месец, а да не изключваме тази възможност. По мое мнение, това, което трябва да направим е действително да вземем решение възможно най-бързо, но решението трябва да бъде политическо, на възможно най-високо равнище. Политическо, т.е. с подкрепата на възможно най-много политически групи. Следващата седмица политическите групи ще трябва да изберат между две възможности, защото тя не е единствена. Става въпрос вече и за технически последствия. Мисля, че тук в комисията по бюджет има прецеденти във връзка с ритъма на реформите. Дали можем да се задоволим с това да насочим процедурата, така че да приемем доклада Брок през юли, ако това е именно решението на съответните инстанции. Първи въпрос. Във връзка с съдържанието на дискусията, госпожа Трапел ми зададе е, въпрос във връзка с е, новите назначения. Това е една от темите именно, по която за щастие, във връзка с ресурса именно, нашата комисия е в рамките на съвместното взимане на решение. Това не въжи за финансовата рамка, където трябва да издадем само становище. И така, това е въпросът, който ще се обсъди в рамките на бюджетната процедура. Проекто бюджета, който е прият, по мое мнение, трябва да бъде в страни от дискусията по доклада Брок. Мисля, че трябва това да се дискутира в съответните инстанции, като се спази бюджетната процедура, която е обичайна във връзка с един коригиращ бюджет. Господин Бъги, винаги е добре да разполагаме с повече време, за да можем да задълбочим разискванията, но искам да подчертая това, че във връзка с финансовия регламент. Предложението не е, е, скорошно, става въпрос за предложение от преди 3 месеца. Иначе е, официално предложението за статута се предложи в началото на юни месец. Но това предложение следва първоначалното предложение, което бе подадено още преди 3 месеца. Така че в крайна сметка сроковете не са чак толкова кратки, колкото казваме. Данните, от които имаме нужда, са на лице от известно време и вече сме могли да ги преценим и да ги обсъдим. Господин Фарм, например, ни припомни, че имаше становище по собствена инициатива, прието още през октомври 2009 година. Така че обичайната парламентарна процедура във връзка с доклада Брок наистина още не е започнала, но това зависи от политическия избор и това е нашия политически избор. Ние искахме да отчетем факта, че става въпрос само за консултация, а не за съвместно вземане на решение, така че основното ни оръжие в случая е именно графика, повече отколкото самото съдържание на доклада. Ако процедурата беше стартирала по доклада Брок отдавна и ако бяхме приели това становище, защото можехме да го направим отдавна, мисля, че нашата позиция щеше да бъде много по-слаба в момента на преговорите. Докато сега разполагаме с възможност, която разбира се трябва да преценим, но това е една от възможностите ни сега. И тази процедура именно засилва нашата тактическа сила – не искам да се връщам върху казаното, но компромиса, според мен, стига по-далеч от това, което искаха е, държавите членки и съвета. А същевременно не засяга прерогативите, обичайните прерогативи и бюджетните прерогативи на Европейския парламент за други документи. Документи, които ще се гласуват след лятото. За това ми се струва, че в момента разполагаме с най-стабилната конфигурация. Но разбира се, възможно е да има и други. Но нека да отговоря и на въпроса на господин Бъге. Мисля, че риска е дори обратен. По-скоро сме изправени пред риска самия компромис да изчезне, да отложим дискусията по доклада Барок – вече в политически климат, който може би ще бъде много по-тежък от страна на съвета и който ще бъде резултат на различен натиск във връзка с различните законодателни процедури. И ми се струва, че в такъв случай ние ще бъдем по-слаби в този момент и по този въпрос, и по други въпроси. Това е моето мнение. Разбира се, висшите инстанции на политическите групи ще трябва да решат демократично нещата, като използват обичайните си процедури за взимане на решение. Но това, което аз искам от моя страна, е да не забравяме, че съществува такава възможност да приемем доклада Брок през месец юли. Разбира се, трябва да предвидим това в графика на работата на нашата комисия. So that... Благодаря много, господин Галтиер, и мисля, че трябва да приключим дискусията си до тук. Днес отново процедурата остава отворена. Ако се вземе решение да се гласува през юли, ще изготвим графика си по съответния начин, за да може становището ни да е готово преди това. И това ще бъде съобщено допълнително на всички. Тъй като сме покрили всички останали точни от дневния ред, трябва само да обявя датата на следващото редовно заседание. То е на 30 юли. Три... Извинете, на 13 и 14 юли. Стига да